If you could leave quietly, we're going to begin the, the rest of the Libe agenda. Thank you. So, colleagues, we now um, have the opportunity to hear the... Uh, скъпи колеги, uh, имаме възможност да изслушаме проекто доклада uh, по системата за преселване на мигранти, Колеги, вие знаете, че това е свързано с сигурността на търсещите обещи в Европейския съюз. Свързано е с инициативите за адмисия по европейската рамка, а също така и националните програми за презаселване. Законодателното предложение цели създаване на рамка за презаселване с е, председателя, ако обичате, ако обичате тишина, е, мога ли да помоля докладчика да ни запознае с е, проекта доклада си по презаселването? Колеги, ако напускате залата, ако обичате, е, без шум. Мелани, имаш думата. Заповядай да ни запознаеш с проекта доклада си. Благодаря. Ще изчакам, може би, докато всички тихо напуснат залата. Може би няколко секунди почивка. Although we keep pausing, people keep leaving okay. slowly, that's so, the only thing. Let's start. Let's start. Добре, нека започнем. Нека започваме. Най-напред е, бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка, правните експерти, експертите на терен и естествено секретарията на Комисията по граждански свободи. Те работиха заедно с мен и с моя екип – когато говорим общата система за убежище в Европейския съюз, която се преразглежда в момента, трябва да се спрем на споделената отговорност. Ще изчакам, ще изчакам нека малко да отихне залата. Председателя, е, знам, че вашите разговори са важни, но в момента докладчика ни запознава с доклада за презаселване. Много е важен. А, да, да, да докладчицата. Може би колегите няма да чуят най-важната част, но благодаря на докладчицата в Сянка. Те са правни експерти, има експерти на терен и секретарията на Комисията по граждански свободите. Благодаря им от мое име и от името на екипа ми е, за работата. Та е, системата за обежище в момента се преразглежда, но както всички знаете, има пропаст, когато говорим е, за сигурността при законното идване на територията на Европейския съюз. Трябва да има по-сигурен път. Европейския съюз прикани към парламентарно решение. Европейската комисия го направи. Европейския съвет, съюз, съд за за правата на човека е, и на последната среща на държавните глави също се сподели колко е важно това презаселване. Ние сме стигнали до тук, имаме възможност да го направим. Е, всичко е свързано с пътя по миграцията и е, този път е различен. Трябва да си има предвид, е, че презаселването е допълнителен инструмент и други правни възможности се разглеждат хуманитарни визи, събиране на семействата и програми за прием. Тази е, схема беше създадена през 2015 1945 година след Втората световна война и това е пазител на Женевската конвенция. Вие всички знаете това, но е много важно да се каже, защото ще видите в моето предложение, е, че аз е, съм променила първоначалното предложение на комисията. Е, последствие е променен текста от Общо събрание на ООН така че, нека бъдем ясни, презаселването се извършва само след като други две решения са били е, проучени и отклонени. Е, Тоест, доброволно завръщане или местна интеграция. Тогава е, третата възможност е презаселването. Е, презаселването по принцип е инструмент е, за закрила и устойчиво решение за беженците, е, особено при страни, където има много беженци. Е, моята цел ще бъде първо да запазим е, е, хуманитарните усилия при презасилването и на второ място да засилим усилията за презасилване в Европейския съюз. При преценката на целите на процедурите в предложението на Европейската комисия създадени са категории и изключване на определени лица – Приоритета е да се създаде е, обща рамка за презасилване в целия Европейски съюз, тя да бъде приложима на място. Имам предвид обхвата и, и процедурите, тя да бъде колкото се може по-близка до е, наличния опит по презасилване, който е успешен, както и практиката в определените държави членки. Е, правилата е че неправителствените организации са основните институции. Това не означава, че държавите членки или други органи не могат да е, вършат това, но е много важно е, да се промени фокуса на работата на място, да има е, съответни предпазни мерки при прилагането на процедурата аз добавих формулировки във връзка с, хуманитарното съгласие, хуманитарни решения. така че трябва да се търсят точните формулировки и това означава, че географските приоритети трябва да се основават на общите нужди от презаселване. И аз мисля, че това е основният инструмент, с който в момента ние е, разполагаме, за да преценим къде е необходимо презаселване, за да има обща относимост на европейската рамка за презаселване, презаселване като е, се укрепи тя. Освен това, е, граничен контрол при географски приоритети, при стратегическа употреба на презаселване. т.е. да се отслаби натиска на определени региони. Освен това, презаселване Образованието трябва да служи за постигане на други цели и тези цели е постигането на устойчиви решения за повече хора и е, за засилване на закрилата там, където е, определени бъженци нямат закрила. Е, колкото до различни основания за визи, критериите за изключване ще бъдат променени съобразно Женевската конвенция. Целта е е, да сме сигурни, че рамката ще се приложи реално на място и че ще бъде широко международно подкрепена. Излишни критерии, е, като например наказания за незаконно прекусяване на границата през 5 години, всъщност не е, спазва надлежно процедурите. Колкото до структурата на Европейската рамка за презасилване, ролята на годишната тристранна консултация по презасилване – това е името на среща, когато неправителствени организации и държави, които завършват е, презаселване, извършват среща за координация. Аз искам и Върховния комитет по презаселването на Европейския съюз също да участва. По този начин ние ще участваме в глобалните усилия и Европейския съюз ще бъде, е, ще извърши важен принос за постигането на глобално презасилване. Е, трябва да има и две годишен план за презаселване вместо годишните планове. Е, това е важно както за държавите членки, така и при глобалното презаселване. Втората ми цел при писането на доклада е да засиля усилията по презаселване в Европейския съюз. Има конкретни предложения за сигурен и правен път трябва да бъдем амбициозни не е само засилване на глобалното презасилване, но като имаме предвид какво прави администрацията на Прамп, има значително намаление на презаселването. Така че е, е, Европейския съюз може да е, направи много за да засили участието си на международната цена. В някои държави членки има нежелание за създаване на адекватни и сигурни пътища за хората, но ние настояваме за това на това, че хората продължават рисковано да пътуват. Те е, изпадат в е, много голяма опасност, много често умират и всичко това, разбира се, е, е в полза и на трафиканти. Е, всичко ще има смисъл, ако може да му се гласува доверие, така че предложението е европейската рамка да осъществи презаселване на поне 25% от общите нужди от презаселване. Това означава през 2017 година около 250 е, хиляди човека да бъдат презаселени. Мисля, че това е постижимо. Е, когато говорим за участието от страна на държавите членки, държавите на държавите, участието на държавите членки остава доброволно по моя проекто доклад. Много е важно да гарантираме, е, че ние няма да е, стъпчем на едно място, а ще вървим напред но дългосрочно аз не виждам дали държавите членки е, могат да участват само частично в общата система за убежище, която се спира на контрола на външните граници, без да допринася за вътрешното презаселване. Нещо повече когато говорим за националните програми във връзка с европейските програми, аз мисля, че основното е, е да мотивираме държавите членки, за да направят нещо повече по презаселването. Унези от тях, които вече са е, извършили е, презаселване успешно, ще ги насърчим да продължат да го правят в рамките на европейската рамка. Държавите членки, които нямат опит с презаселване, трябва да получат стабилна структура, което ще им помогне да започнат с презаселването. Трябва да споделим най-добри практики, оперативна помощ от е, е, Европейската агенция е, за обежища, която скоро ще бъде създадена. И ако Европейската рамка за презаселване първо прилага общи процедури и е, за сметка на национални правила, едва ли ще бъде добре приета, едва ли трябва да вървим по този път. Надявам се държавите членки да предоставят средства и ще изявят желание да участват в европейски програми. Участието на държавите членки е много важно за качеството и успеха на програмата. Преди всичко трябва да създадем стимули за държавите членки да участват и за баланс между двете цели е държавите членки е, е, да да а, приемат а, а, 10 000 човека допълнително годишно, ако участват в европейската рамка. Още един въпрос, който виждате в доклада ми, е, е за основата за презаселване. Различно е, когато вие предоставите на някой правен път и те извървя целия си път е, в Европейския съюз. Вие сте отговорни за е, тяхното е, постоянно положение, т.е. трябва да има дългосрочно право на престой, но всичко това трябва да се предвиди от гледна точка на регламента за квалификацията. Но държавите членки би трябвало да имат право да получават да издават право на престой, е, което да бъде безсрочно и трябва да имаме предвид последователността при прилагането на европейското право като цяло. По процедурите предлагам спешна процедура. Неправителствените организации настояваха за това. Това не е полезно за много хора, но е изключително важно, когато се налага. Е, по двете процедури, които вече съществуват в предложението, обикновена и е, спешна процедура, запазила ги, съм ги с някои изменения. При обикновената процедура има различни етапи на презаселване. Има въпроси как точно ще стане това. Въпроси по идентифициране, подаване на молба, преценка на молба и е, достъп или не и презаселване. Неправителствените организации е, казват, е, е, трябва да говорим и за програми за предварително заминаване, но се въвежда и допълнителен член. Ние имаме предвид и гъвкавостта, която са предоставени държавите членки. Съхранението на данните е, също е въпрос на решение. Не е необходимо при процедурата при заселване да се вземат данни преди да се вземе решението. По този начин се избягва излишно административно бреме за държавите членки и е, ли се създават излишни очаквания за е, потенциалните кандидати. Трябва да се имат предвид сроковете на процедурата, трябва е, да се има предвид гъвкавостта, която се предвижда по процедурата. Това е необходимо за държавите членки. Е, това е пример, към който могат да се придържат. И накрая, за вътрешно презелените лица, знам, че някои от вас изразиха безпокойства по този въпрос, е, но аз съм запазила тези вътрешно презаселени лица в проекто доклада. Мисля, че те нарастват като брой. Международната общност трябва да намери структура структури и процедури, за да ги подкрепи. Аз заедно с докладчиците в Сянка ще е, е, е, обсъдя други процедури. Спирам до тук. Очаквам вашите коментари и мнението на докладчиците в Сянка по това предложение. Благодаря, Малин, за работата по този въпрос. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. И всеки да каже каква е позицията на групата. Да. Тук сте. Значи НП е тук. Така че ще почнем с господин Диаз Демер от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на Малин за свършената работа. Искам обаче в началото да уточна нещо което е свързано с а, испанската кабина. В испанската кабина няколко пъти се използва думата реубикацион, а, ста, а ние говориме за презаселване, а не за преместване. Разликата е следното. Рубикар значи, че е солидарно преместваме хората, които вече са влезли в Европейският съюз. Докато тук става дума за хора, които не са още в Европейският съюз. Те са извън Европейския съюз, т.е те трябва да бъдат преместени. Така че целта на този доклад е да се създаде една система, която да е сигурна и която да е хуманна за преместване на а, мигранти. Колкото до съдържанието, благодаря на докладчика за много точната и задълбочена свършена работа, която е свършила. Основното за Европейският съюз е да създадем една ефективна, реалистична и солидарна програма за примета. Знаете, Европа произвежда 20, генерира 23% от БВП, световния БВП, а сме приели не повече от 8% от световните мигранти. Знаете, че неодавна бяхме да видиме какво става в Гърция, Италия. Там Висшият комисарят за бежанците играе огромна роля. Също така участват много активно и неправителствени организации и гражданското общество. Сега. Много мислих, Малин, относно въпроса свързан с спешната, спешните дейности. Смятам, че 4 месеца не може да бъде считана за, е, е, за, за спешен срок. След 4 е, месеца просто няма да има нищо. Същевременно, вие се опитвате да намерите някакво равновесие, някакъв баланс. От една страна да насърчавате държавите членки да се възползват да, да, да прилагат европейска рамка и да, имат, да, да предприемат също, също, също, също така мерки, които да са национални. Много конструктивни предложения има в доклада на Малин и тя може да разчита на моята помощ и е, на моите изменения. Благодаря, господин е, Диаз Демера. Да, трябва да се внимава в е, разликата между relocations и resettlement, преместване и презаселване. И сега Благодаря, господин Диас. Демера, може би ще съжалявам за колегите, но просто бих искал да отдам на всички възможност да вземат думата, така че малко повече време ще отделим на този въпрос. Кати Пирия няма. Може би някой друг, е, Бергит или Хуан Фернандо, някой иска да вземе думата вместо докладчиците в сянка. Аз ще се опитам да кажа нещата с едно изречение. До известна степен съм много очудена, че е необходимо да говориме за презаселване. Ако примени, ако идват а, от страна, с която нямаме а, безвизов режим, как може да дойдете в Европа? Ами, нелегално. Но това в крайна сметка не е престъпление. Но така че Нище държави членки казват, ние искаме да помогнем на истинските бежанци, на тези, е, които имат нужда от закрила. Ами тогава защо е, не, е, не ги презаселят или не, не участват в схемите на преместване. В крайна сметка, това са хора, които бягат от, от нещо. Така че аз не съм много голям оптимист, но наистина се надявам, че държавите членки най-после ще разберат, че това е начина да изпълниме и да сме на висотата на нашата политическа отговорност, да помогнем на хората, които бягат от политическо преследване и включително да предоставиме закрила на тези, които имат нужда от закрила. Аз искам да чуя аргумента на онези страни, които отказват. Да, вие знаете, че това не е единственото решение и това няма да бъде панацеята. Винаги ще има хора, които ще чукат на нашата врата, но а, преместването и презаселването ще, бъдат, ще бъде все пак един от начините. Само, че по един по един и бъдете от една от политическа група и а, бъдете много-много кратки. Много ви моля. Да, ще бъда много кратък. Със съжаление, защото трябва и да ви напусна и да отида на друго заседание. Аз очаквах е, мнението на докладчиците в сянка, но за съжаление тя ги няма. Но просто искам да ви кажа, че ние наистина ще работиме в тясно сътрудничество с това. Сега вие споменахте съм хуманитарни визи. Аз съм докладчик по кодекс, визовия кодекс, кодекс за визи. Отвъд е, подобряването на цялата инициатива, мисля, че трябва да дадеме политическо съдържание на нещата. Трябва да... Защо? Защо преразглеждаме презаселването и е, преместването? Защо? Е, защо го правиме след като сме го приели? Просто защото съвета съвета не изпълнява своите задължения, защото държавите членки не изпълняват своите задължения. имаше програми, имаше решения, но те не се изпълняват. И защо, и защо тогава трябва да преразглеждаме нещата? А и просто защото нито преместването, нито презаселването дават резултати. Така че, Добре. Стратегически ние трябва да отстояваме нещата в трилог. Ние трябва просто да подсигуриме, че този път законодателството, което приемаме, ще се прилага. Нещата трябва да се прилагат. Хелга Стивен. Thank you, Chair. Colleagues, благодаря, господин председател. Колеги, аз също искам да благодаря на колегите за чудесната работа, свършена до сега. Виждам, че има много изменения, 125 изменения. Не съм имала още време е, да ги прегледам, но едва ли в момента мога да кажа нещо окончателно, не съм прочела всички изменения, но е, ще извърша консултации с докладчиците в Сянка Надявам се в предложението на комисията да няма много изменения. Естествено, че трябва да има леки промени. Като цяло смятам, че предложението е добро, но ще видим какво ще стане накрая. Аз съм съгласна, когато твърдите, че трябва да избегнем дублиране на работата с Върховния комисарият на ООН. Ние имаме ограничени средства, както всички останали. Ето защо трябва да сме сигурни, че ще ги използваме възможно възможно най-смислено. Ние смятаме, е, че в е, доклада е, се говори колкото се може повече за броя на лицата, които успешно можем да презаселим за определен срок от време. Знам, че нямаме време, но все пак трябва да получаваме публична подкрепа за такова презаселване. Тоест, трябва да оставаме реалисти. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Сесилия Вилстром има думата от името на либералите. Благодаря. Аз представлявам Луи Мишел, който е докладчик в сянка по този въпрос и затова ще се опитам да прочета това, което той би искал да каже на френски. Господин Мишел би искал да благодари Той е, има изключително конструктивен подход е, към тази тема това а, показва ясна воля да се а, работи по този регламент. А, Презаселването представлява част от е, отговора, който Европейския съюз трябва да даде на бежанската криза. Луи Мишел е, е убеден, че ние трябва да покажем конструктивен подход, да бъдем амбициозни по отношение на разработването на механизми, където всеки е призован да е, поеме своята част от отговорността е, той се радва, че ще продължи работата с Малин Бьорк и с другите докладчици в сянка, за да се изготви текст, който да бъде на нивото на изискванията на парламента от началото на мигрантската криза. С други думи, е, презаселването и е, засилването на законните пътища за лица, които се ползват с международна защита. Благодаря, господин председател. Луи oh, Мишел, Louis Michel would Щеше да бъде горд с теб, Сецилия. Чудесно. А от името на зелените нямаме докладчет в сянка. No, we don't have a green shadow because... Нямаме докладчик сянка от госпожа Саржентиния няма. Така, сега в такъв случай няма и никой от ЕФДД и ТНФ. Може би някой друг иска да вземе думата. Не, тук имаме. А, имаме един докладът, в в сянка. Господин Корал, пак вие сте си про- променили, сте си фризурата. Аз не мога да ви позная просто. Така, извинете, извинете. Много ви моля да, да ме извините, че не ви разпознах. Аз просто не исках да ме, да ме познаят за това. Вие сте докладчик Сянка. Слушаме. Благодаря. Първо искам да поздравя докладчика и да след това ще направя някои коментари. През заселването трябва да представлява хуманитарен инструмент, да си остане такъв инструмент е, за овладяването на мигрантските потоци. Ние осъждаме смесването, което извършва тук комисията. Аз съм съгласен с докладчика – Презаселването може да бъде подчинено само на сътрудничеството с трети държави. Е, Векамон има много опит в тази сфера и Европейския съюз трябва да почерпи от този опит. Съгласни сме, че всяко посочване на Турция, всяка препратка към Турция трябва да се заличи. Необходима е нова процедура за презаселване. Това може да послужи за а, презаселването на лица, които а, са застрашени от непосредствена опасност. Ние трябва да определим целите за презаселването на хора, само цели, които имат количествено изражение, могат да бъдат приемливи тук. Също така трябва да се гарантира и включването на парламента, което не беше факт до сега. Агенцията за беженците трябва да играе важна роля при презаселването и трябва да може може да действа независимо за постигане на хуманитарни цели. Тук за нас е важно да се сътрудничи с засегнатите трети държави. Освен това, смятаме, че е необходимо презаселването да не се смесва с съществуващи инструменти, като например събиране на семейства. Презаселването трябва да служи за събиране на семейства само когато не са приложими други инструменти. За тази цел ние ще продължим да оказваме съдействие. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на другите госпожа Обиох. Благодаря. Европейската рамка за презаселване и е в е ключов елемент от новото предложение на Европейския съюз. И всъщност какво, какво става? Плаща се на трети страни, за да пазат границите на Европа. Тоест, ние плащ, плащаме на едни, други контролират границите и, и прилагат европейските е, политики в областта на убежище. Това вече не е един хуманитарен спешен инструмент, а всъщност става един инструмент за контролиране на миграция и депортиране на държави, на мигранти в трети страни. Затова благодаря на госпожа Бьорк за този доклад, в който много от тези аспекти са засегнати и в което се казва, че не се позволява презаселването на, гражд... на лица, които са влезли нелегално през последните 5 години и това е в противоречие с Женевската конвенция. Така че Докладчицата призовава Европейският съюз и държавите членки да поемат своите отговорности и и че трябва също така да, да се помисли за хуманитарно, хумани, документ за хуманитарно пребоваване. Е, така че аз наистина благодаря на госпожа Бьорк за предложенията и е, за насоката, която е дала на този доклад. Европейският съюз има нужда от постоянна система за презаселване на мигранти, която да бъде съпътствана от изграждането на центрове за разглеждане на молби за убежище в държави извън Европейския съюз. Европейският съюз финансира беженските лагери в съседните ни държави и подмага държавите, приютяващи бежанци от Сирия и други конфликтни зони. Непосредствено от тези бежански лагери трябва да бъдат изградени центрове, в които тези, които искат да получат бежански статут в Европейския съюз и вече са избрани за подходящи за презаселване от Върховния комисариат по бежанците на ООН, да имат възможност да подадат молбата си и при положително решение да бъдат презаселени в държава член на Европейския съюз. Тоест, крайно време е да преместим фокуса от държавите по външната граница на Европейския съюз към държавите съседни на Европейския съюз. По този начин ще бъдат спасени стотици животи, защото желаящите международна закрила няма да предприемат опасното пътуване през Средиземно море, а ще могат в защитени условия да подават молба за убежище. В същото време ще бъде предоставена възможност на държавите членки да извършват проверки по сигурността на кандидатите още преди те да са достигнали до европейска територия, което ще допринесе към усещането за повече сигурност сред европейските граждани. Затова вярвам, че постоянната система за преселване ще бъде от полза както за кандидатите за обежище, така и за системите за държавите членки на Европейския съюз. В същото време обаче не мога да се съглася с предложенията държавите членки трябва да имат право да изключват от системата за презаселване хора, които представляват заплаха за сигурността. Недопустимо е също бежанци да получават веднага дългосрочни разрешителни за престой, защото по този начин ще бъдат дискриминирани други държави, други граждани на трети държави. Благодаря ви за вниманието. Thank you. And uh, Mr. Dupree, please. Господин Депре. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо. Аз съм а, абсолютно съгласен с а, това, което беше посочено от докладчика и също така от а, това, което прочете на френски язик госпожа Викстрам от името на Жан Мишел. Искам да направя един коментар и след това един въпрос. Първо, аз съм докладчик в сянка по бюджета, това е по същото досие и лично аз имам проблем с предложението, което е, визира следното. За националните програми ние трябва да продължим да предвиждаме 6000 евро да лице, което идва на територията на Европейския съюз. И, е, господин председател, аз е, смятам, че е, съм абсолютно съгласен, че за финансирането на определени операции, които се водят в рамките на Европейската програма, това трябва да се осигури, но не виждам а, за какво европейските кредити трябва да а, могат да интервенират финансово, за да а, могат а, да осигурят автономност на държавите членки. Сега тук става дума въпрос за принципа. Бюджета на Европейския съюз не трябва да се ограничава до финансиране на дейности, които са решени от Европейския съюз. Това ми се струва въпрос, от който не можем да избегнем. Аз ще оставя държавите членки да решат постигнат това, което желаят, но Европейския парламент аз смятам, че ние трябва да имаме кохерентен подход. И второ, аз съм докладчик в сянка по досието за визите, имам един въпрос. Дали е предвидено за всички лица, които ще бъдат обект на презаселване, да а, ползват същите документи във всички държави членки? Един европейски документ, а, защото а, ако а, всяка държава членка трябва да определя кои са изискуемите документи за преминаване на границата, за какъв престой а, са предназначени тези документи, на мен ми се струва, че в рамките на една европейска програма не само е, финансиране трябва да се осигури, но трябва да се осигури и единен документ за е, влизане на територията на съответните страни. Благодаря, господин председател. Е, благодаря. Така или не, че тази точка ще се обсъжда, така че ви благодаря за това, че на настоящия етап се спирате на нея. Е, после ще обсъдим темата и когато обсъждаме бюджета. Е, сега отново, може би, ще дам думата на Мелани. Не, не, извинете. Благодаря, господин председател. И аз ще се опитам да бъда кратък. Когато дойдох тук, се очудих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 много малко държави членки всъщност имат програми за презаселване, които реално работят. Така че според мен необходимостта от европейска програма за презаселване е на лице. Е, във връзка с предложението на Европейската комисия, мисля, че има някои хубави неща вътре. Благодаря и на докладчицата за нейната работа, но все пак се питам е, колко съществимо е всичко това. Е, ние виждаме, че презаселването започна леко, но няма голямо воодушевление от страна на държавите членки и за това се задавам въпроса дали това трябва да бъде доброволно или задължително. Ние избрахме доброволно, но едновременно с това говорим за цел 245 хиляди, така че не знам е, на доброволна основа е, доколко 245 хиляди реално ще могат да бъдат е, разселени. Трябва да знаем какво се опитваме да постигнем и доколко реално е осъществимо. Освен това, Въпрос. Доколко обединението на семействата също може да се включи в такива програми? През 2016 година в Нидерландия имаше около 30 000 молби за убежище, е, докато около 30 000 идваха ежегодно, съвсем законно, е, по силата на обединението на семействата. Така че е, не знам доколко двете правни възможности могат да се четаят. Освен това, предложението се прави с съпоставка и с предоставането от 2015 година. Тогава беше година, когато милиони влязоха в Европейския съюз незаконно. Така че си представям макар и да не е красиво, когато държава е, членка прие много бежанци. Не знам е, е, доколко после успешно можа да приложи политика по презаселване. В предложението на комисията от една страна се говори за презаселване, а от друга страна споразумение за незаконна емиграция. И това също трябва да се включи в доклада. Последното, което мога да кажа, ние правим изчисления възоснова основа на брутния вътрешен продукт. Сега трябва да бъдем последователни. Винаги при механизмите за презаселване, имаме 50% БВП, 50% население. Може би трябва да бъдем по-последователни, когато разработваме такива програми, но освен това трябва да сме сигурни, че усилието няма да бъде само европейско, то трябва да бъде глобално. Всичко, което предложим, ще бъде под 25% от лицата, определени от Върховния комисариат като беженци. Така че в Европейски съюз е, трябва да се определи глобално ниво е, в рамките на ОНЕ, за да се знае дали всички, които от Върховния комисариат е, са били определени като беженци, ще бъдат взети под внимание. Председателя, благодаря. Нямаме време. Е, после ще трябва да обсъждаме доклада за Дъблин. Давам думата на представители на комисията отново, ако обичате, бъдете кратък. После отново ще дам думата на докладчицата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Дами и господа, ще бъда много кратък. Комисията цени подкрепата за нейното предложение за презаселване, споразумението Искам само да спомена, между другото, относно презаселването, че предложенията набляга на схемите, които в момента се изпълняват. А, за бройките около 15 500 души са били презаселени от началото на осъществяването на програмата. Комисията е абсолютно съгласна за ролята, която посочвате на Върховния комисарят на ОНЕ за бежанците. Тя е ключова. Ние работим в тясно сътрудничество с тях и наистина ние ще го включиме също в а, текста, защото те са един незаменим партньор. През заселването е важен инструмент за международна закрила. Това е всъщност нашата основна цел но комисията също смята така, че през заселването трябва да се използва а, стратегически, за да засили възможността на трети страни или за това смятаме, че това е също инструмент а, за по-добро управление на миграцията и съгласно член четвърти критериите трябва да се прилагат за определяне на страните, в които това презаселване трябва да стане. Няма субективно право на дадено лице да бъде презаселено. за това. трябва да има някакви други причини, освен тези, които са а, посочени в Женевската конвенция. Тук не става дума за изключване от а, международна закрила, а просто а, не покриване на критериите, необходими за презаселване ако, примерно, за дадено лице има някакъв сигнал в ШИС или в някои от националните системи за проверяване на сигурността. Ние смятаме наистина, че рамката трябва да спомага за а, постигане целите от на декларацията от Нью-Йорк, но също, също, също така не, не, не смятаме обаче, че трябва да записваме някакви задължителни а, цифри в а, самата схема, а просто да има определение на годишни а, бройки, в които да се установят в процес на дискусия, включително и с от, от, при, а, участието на парламента. Е, Плана трябва да е амбициозен, но разбира се, трябва да има необходимите средства, за да могат държавите членки да е, да извършат това презаселване. Ние, смятам, че Евро... Ние смятаме, че ев... европейският бюджет трябва да бъде насочен към презаселването което е, е договорено в рамките на рамката. Има, ще има и най-вероятно друг, други схем, средства за националните схеми, е, като например тези, тези средства могат да бъдат насочени към държавите членки за изграждане на инфраструктури и, и които да спомагат. И последователност с Европейската система за убежище. Тук нуждите, които вземаме предвид, са нуждите, които, които също така се прилагат и за хората, които имат нужда от международна закрила. Сега, виждам, че има, е, виждам, че има широка подкрепа за прилагане на подобна рамка, за да ние просто многократно сме заявявали. Така че виждам, че нашият, нашия подход се радва на подкрепа. Взех предвид всички ваши коментари, записала съм си е, вашите бележки. Искам само да коментирам някои повдигнати проблеми. Да, помислила съм и сме обсъждали това и ще продължим да го обсъждаме. Защото ние знаеме, че, че хиляди или 10 хиляди не са, не, не, не са това средствата, които ще помогнат или няма да помогнат да да помогнем на бежанците. Ние искаме просто да, да можем колкото може хора да участват. Аз мисля, че трябва, трябва, трябва да, го, да го обсъдиме, да видиме дали трябва да разграничиме сумите за едно за друго или да вдигнеме или да, или да свалиме прага на тези суми, но нека, нека това бъде обсъдено допълнително. Господин Ленът, естествено, че презаселването не е единственото решение на, на проблема, но това е в момента един конкретен инструмент, който можем да приложим и можем заедно с Върховния комисар на комисарят да помогнем за изпълнение на цялостната програма. Да, разбирам, че има е, няко, някои, стра, някои страни, които не, не искат да участват, а други, които, които приеха много бежанци през последните години, ето като примерно Швеция 5000-5000. Колкото сега, колкото до събирането на семействата, ни, аз просто разграничих нещата, за да, за да няма преповтаряне и да няма объркване при е, изпълнението на програмите, изпълнението на инструментите. А, презъс. Нека не. През, през, през, през, стратегията при презаселването е когато в дадена страна има прекалено много а, има, има много бежанци и с цел а, опазване на устойчивост на устойчивостта, на спокойствието в тази страна, просто трябва да бъдат изведен, да бъде изведена една част и презаселяне в друга страна. Също, аз предлагам от тук нататък регистрацията в Евродак да не става преди хората да получат отговор. Върховният комисариат може да предостави необходимите документи на държавите членки, да каже, ето, системата функционира. но какво да правим с, а, и каква да бъде системата, след като веднъж тези хора са в Европейския съюз. Тук съм готова да го обсъда, включително и господин Мишел има добри предложения. А, така че от тук нататък ще продължим дискусията с докладчиците в Сянка. На 25 април ще бъде следващото, но при всички случаи обръщайте се към мене, а стига да имате някакви идеи. I, I, constructive... Председателя, трябва да имаме предвид за трябва да имаме предвид е, през заселването извън границите ли е или е, на територията на Европейския съюз, за да имаме доверие. За, е, от гледна точка на доверието в нашата политика, резултатите едва ли са положителни. Ние ще обсъдим въпроси, когато се говори за бюджета. Благодаря на докладчицата и на докладчиците в Сянка които е, говориха подробно. Пристъпваме е, към е, следващата точка, вместо да ви губя времето с, с моите сухи въведения, веднага давам думата на докладчика в сянка и после на докладчиците в сянка. на, на, на главния докладчик и на докладчиците в сянка. Сесилия, имаш думата. Благодаря, Клод. Когато последния път ви запознавах с доклада си, предпочитам сега да ви чуя вас и да обсъдим измененията, които сте предложила. И разбира се, на настоящия етап можем да анализираме и различните ви предложения. Вашите изменения отразяват целият политически спектър в Европейския парламент. По някои малко въпроси, има ясна посока, това ме радва. Като че ли се очертава твърдо мнозинство, което ще бъде в полза на автоматична система. А, мисля, че това е ключов елемент и това ме радва. А, по много изменения е, се променя по същество първоначалния ми доклад, но едновременно с това има явни усилия да се постигне компромис. В, е, е, надявам се да има широка подкрепа в нашата комисия и в пленарна зала. По политически причини това е изключително важно. Това е, ще бъде моя дълг, привилегия и е, задължение да постигна компромис с, съдокладчиците. Съвместно ще работим и е, ще останем твърди и обединени. Отново повтарям намерението си от проекто доклада – е един първоначален опит да се постигне баланс и да се постигне последователна и е, устойчива на напрежение система, която да може да се прилага на място. Говорила съм с експерти, с държави членки. Искам е, подхода да остане последователен, така както съм го изложила. Тъй като въпросът е много сложен, от ключово значение е компромисите, по които ще работим съвместно, да дадат гаранции, че системата остава балансирана, като си имат предвид и предложенията на колегите това трябва да бъде система, която да работи реално и която да промени действителността на място. Това, разбира се, се отнася за всички държави членки. Трябва да има европейски отговор на онова, което реално е предизвикателство пред целия Европейски съюз. Нито една държава членка не може да го направи сама. Това е въпрос и на доверие от страна на европейските граждани, от страна на държавите членки, от страна на беженците или на кандидатите за убежище. Те трябва да почувстват, че към тях се отнасяме сериозно, че ги третираме по един и същи начин, независимо от това какъв ще бъде отговора на молбата им за убежище. Това предполага е, по-добри правни гаранции, достъп до информация от една страна, но също така ясни и постоянни правила, възоснова на които е, държава членка, в конкретен случай, ще поеме отговорността е, по молбата за обежище. Системата не трябва да предоставя никакви възможности или стимули за кандидата да заобикаля системата по най-различни причини. Първо, поради тяхната лична сигурност. Изключително опасно е да изчезнеш в Европейския съюз, особено за най и малолетни. Знаем, че е, десетки хиляди деца просто се загубват и не се знае къде са в Европейския съюз. Искам предварително да ви кажа, че няма да е лесно. 121 е, изменения сме получили вече, обаче нито едно никой не ни е обещавал, когато и да било, че политическия живот ще бъде лесен, ще бъде трудно, но аз се надявам Европейския парламент да покаже на гражданите и на правителствата в Европейския съюз, че работим заедно, че оставаме единни, че можем да намерим общи решения, които са приложими и които променят действителността на място. Ето защо трябва да бъдем много внимателни. Трябва да останем единни, да работим съвместно, да е, се обръщаме е, с голямо внимание към подробностите, за да не се наруши последователността на текста. Обедена съм, че ще намерим начин да го постигнем. Ще го постигнем заедно. Е, за момента в известна степен вървим в различни посоки но както знаем няма някакви съществени препятствия. Основното препятствие е, не са докладчите в сянка, а съпротивата на съвета. Ето защо политически е важно да намерим начин да прокараме текста, но единството ни е ключово защото нашия последователен подход ще придаде енергия на съвета и ще ги накара да тръгнат напред, както ние заедно вървим напред. И така, в заключение, искам да кажа нещо положително. Всичко е положително, а политиката е изкуството на възможното. Richard, you, you, are welcome to... Е, председателя. Благодаря ви по пътя. Надявам се да тръгнат хора след вас. А, ако някой не тръгне след вас, той защото разбира колко непосилна е задачата. Но аз знам, че моята група е свършила много работа. И така, нека сега да дадем думата на докладчите Бянк, в Сянка, представители на Европейската народна партия. Благодаря, господин председател. Ние вече посочихме, че Смятаме, че е, текстът в е, настоящата му редакция е много добра основа за преговори. Във всички случаи могат да се внесат по някои точки изменения. На миналото заседание аз говорих за солидарността и за гъвкавостта. Това е отразено в текста солидарността и гъвкавостта от страна на този, който подава искане или молба, е, но и от страна на държавите членки. Искам сега да се спра на някои аспекти на сигурността, защото това беше тема засегната от е, много колеги. В момента Аз проучвам стандартните оперативни процедури, които в момента се прилагат в граничните държави, като Италия или Гърция. В рамките на тези системи съществуват така наречените горещи точки или хотспотс в Италия и на други места ги има. Тук ние сме започнали първоначални процедури е, по сигурността, разговор, установяване на самоличност, снимка, гривна с номер и така нататък. Това всичко става преди да започна да се прилага договор от Дъблин. Ние извършваме такива процедури, но други не ги извършват, защото не разполагат с такава система. Освен това, в Италия тези неща, някои от тези неща не са уредени законово. В момента се занимаваме с Дъблин е, тук става дума за е, лицата, които подават е, заявление и тук вече става дума за снемане на пръстови отпечатъци, достъп до Евродак и така нататък. Пръстовите отпечатъци обаче при нас не са задължителни. Тези, които обаче е, желаят да бъдат признати като кандидати за обежище, са задължени да изминат е, изискуемите процедури. Тук трябва много да се внимава. Срещу Италия имаше процедура по нарушаване на основните договори, защото ние не а, е, снимаме пръстови отпечатъци. Казвам още веднъж, че при нас законът не вменява такова задължение. Аз размених мнения с политическите групи, след това внесох из, изменения. Не съм внасяла изменения там, където съм съгласна с докладчика. Не смятам, че това е необходимо, обаче по отношение на бързите процедури, това са процедури, които желаем да запазим. В страната, където се подава заявление, Държавата, в която е подадено заявление, трябва да прилага бързи процедури преди да започна да се прилагат дъблинските критерии. Това се отнася за онези лица, които могат да бъдат заплаха за обществения ред или за сигурността на държавата. Когато тази държава започне да прилага процедурите, автоматично се превръща в компетентна държава членка. Значи тук е важно да се прави разлика между държава, където се подава заявление за убежище и е, компетентна държава членка. Европейската агенция по обежището трябва да стане по-оперативна, също и по отношение на доброволните трансфери, защото вие знаете, че след 4 е, седмици заявителят е, доброволно може да отиде от държавата членка, където е подал заявление в компетентната държава членка без е, документ за преминаване на граница. Той може да направи това, може и да не го направи, защото се предвижда само като опция. Е, това означава, че Европейската агенция по беженците трябва да бъде включена в по-голяма степен при трансферите и това съответства на изискването за повече сигурност също се отнася за възможността органите на държавите членки да е, събират данни за е, исканията във връзка с сигурността. За това също трябва да се предвиди и формуляр. Имам внесени изменения за преходния период, в рамките на който държавите членки всъщност е, трябва да намалят срока от 5 до 3 години на този преходен период. Трябва да се контролират по-добре е, кандидатите за обежище. след това дефиниция на семейство. Е, в доклада за Дъблин и в други доклади става дума винаги за понятието семейство. Това е огромна дискусия, защото комисията в рамките на Дъблин вижда разпоредби, които са приложими към братята и сестрите. Тук във всички случаи е необходима една задълбочена публична дискусия за понятието основно семейна клетка или в крайна сметка това започва с Дъблин, продължава и в други досиета. Освен това, искам да се спра специално на малолетните лица. Води се дебат е, по тази тема и аз съм внесла изменение. Като основен принцип винаги трябва да се гарантира максимална защита за малолетните лица. Освен това, възможно най-малко трансфери между държавите членки, защото това крие опасност малолетните лица да изчезнат. При лица под 14 години нямаме възможност да снемаме пръстови отпечатъци. Освен Евродак да измени разпоредбите – в смисъл, че и лицата под 14 години да бъдат обхванати от задължението за снимане на пръстови отпечатъци. В момента обаче лицата под 14 години не могат да бъдат обратно проследени, което означава, че те трябва да се ползват с максимална защита. Ако се вземе решение малолетно лице да бъде транспортирано в друга държава, е ясно, че е, се забавя процедурата по интеграция, също така се на... лишават от смисъл правата на съответните лица, т.е. при подобни трансфери е, малолетни лица могат да изчезват и това не бива да се забравя. Както казах, имаме добра изходна база, защото сега съществува този мултитаскинг тим, обаче автоматизираната мрежа ми създава проблеми поради забавяне на автоматичната процедура по интеграция на малолетните и малката степен на обратна проследяемост. Пак повтарям, по-малкото трансфери на малолетни за мен са гаранция за по-добра защита, също така и като се има предвид, че малолетните лица се нуждаят от най-висока степен на закрила. Това е, което имам да кажа по въпроса. Благодаря. Председателя, председателя, да, благодаря ви, господин председател. Свършвам, свърших, свършвам. Не знам, свършихте всичко. А, да, въпросът е, че все пак трябва да, да, да кажете всичко. Да, трябва, трябва да свършите. Има много изменения, така че е много важно да се спрете на всичко. Но могат всички докладчици да работят после заедно. Ние трябва да приключим до 11.30 с тази тема. Така. Е, давам думата на представителя е, на социалисти и демократия, докладчик Сянка. Пет минути, пет минути. Е, знам, че всеки иска да говори дълго, но заповядайте. Благодаря. Аз искам да благодаря на всички колеги за е, изказванията. Благодаря и на докладчик Вилкстром за огромните и усилия и работа. Искам накратко да ви запозная с нашата позиция. Е, подхода на моите изменения се основава е, на основен принцип. Хората, които бягат от преследване или война, те не бягат към определена държава членка, те бягат към Европейския съюз. Затова Европейския съюз трябва да поеме отговорността, да действа солидарността и всеки да си поеме дела от отговорността а, по а, убежищата, както е по 70, член 78 от договора. Парламента с огромно мнозинство а, настоява за общо европейско решение. Примерно имаме предвид и решението на съда Мацула от април 2016 година. Тогава се говори за същинската като съсредоточение на отговорността в Европейския съюз. Ние заличихме принципа за първата страна на влизане, като основен принцип в нашата система за убежище. Освен това, праговете, е, за сметка на което ние развиваме система, е, която се основава на иерархия на критериите и е централизиран постоянен механизъм за разпределение. Като имаме предвид е, евентуалните разумни връзки на кандидата ние говорим, че не може да има достъп за допустимост, защото това е опасен филтър за дискриминация спрямо беженците. Основен приоритет на обеднението на семействата при е, специфични процедури за семействата, особено когато говорим е, за младсинствата, разширяваме понятието семейство отвъд предложеното от комисията, за да отразим по-добре сложната реалност на семейните връзки връзки на кандидатите. Ние не подкрепяме санкциите, подходени от комисията. По-скоро искаме да мотивираме съобразяване с критерии и по този начин вторични движения подкрепяме постоянна отговорност, е, е, е, ограничение на ефективни ответни мерки и така нататък. Според нас отговорността е единствения начин, който можем да постигнем нещо от държавите членки. Освен това, искаме да има информация за кандидатите, специални процедури за малолетните, процедурни права на кандидатите, как ще работи системата, която предлагаме? Ние вече сме говорили с докладчиците в Сянка. Първо, регистрация в първата държава, улекотена процедура за обеднение на семействата, както предлага критерия, други критерии по Дъблин, като например възможност за гаранции, като например система за гарантиране, както е в Канада, да има индивидуални моби, конкретни изисквания, кандидата да попълни молбата, която сме разгледали. Ако нито една от критериите не може да се приложи, то тогава отговорността се поема от централен механизъм за разпределение. Като първото, което ще се гледа, е, е, смислени връзки на кандидата, езикови познания, широки семейни връзки, квалификация и така нататък. Ние искаме държавите членки да вземат предвид тези връзки. Всяка държава членка ще го прави самостоятелно, т.е. да се започне с връзки, които имат връзки, по лечно ще се интегрират те в обществото, което ги приема. Но кандидата отговаря за следващите мотиви, но това е, ще е, съответства и на е, цената и най-вече стоеността на гаранциите, които гарантите предоставят трябва да има случаи при автоматично а, разпределение. Има 6 държави членки, е, които не са постигнали тези референтни стойности. По този начин ще се увеличи силното взаимното доверие. А, при, има, има два случаи, които трябва да предвидим. При е, подадени неверни данни за наличие на членство, членове на семейството или ако е, лице не е прието в първа държава и предприема е, втори постъпки. В тези случаи е, трябва всичко автоматично да бъде изпратено до системите на държавите членки. Тогава ще има цялостна система, няма да има вторични движения е, ще има устойчива дъблинска система. С нашите изменения искаме да докажем, че друг дъблин е възможен, система, е, е, която не наказва държавите членки е, заради това, е, че се разграничават от ценности на нашия съюз. Е, прикамвам ви, колеги, за трети път дъблинските регламенти се преразглеждат. Способни ли сме окончателно да ги определим? Можем ли да действаме отговорно, когато съвета не го прави? Трябва да съднем на масата и да чуем срамния дебат в съвета и категоричната покажем на гражданите, че категорично можем да го постигнем е, и това ще бъде система устойчива за всички. В тези трудни дни не става въпрос само за създаване на ефективна дъблинска система, но преди всичко да докажем на гражданите кога Европейския съюз е необходим, когато имаме предвид, че предизвикателствата са европейски, глобални и нито една държава членка не може да се справи сама да спасим доверието в европейския проект. Очаквам с нетърпение е, съвместната ни работа с другите докладчици. В сянка благодаря. Даниел e Далтон от Декаре. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сесилия и докладчиците в Сянка. Само искам да обясна някои от нашите изменения. Първо, е, Виждам, че има известна гъвкавост в е, текста относно прехвърлянето на за прехвърлянето на някои търсещи убежища в други държави членки, но смятаме, че държавите членки трябва да бъдат тези, които да вземат решения и и също така важно, че това а, може да стане аз смятам, че не може на търсещите убежище да се дава възможност да е, избират е, страната, която искат да отидат. Това може да стане веднъж след презаселването. В противен случай просто да отпращаме погрешен сигнал на мигрантите. Също така изменение, свързано с качеството на информацията, която се предоставя на търсещите от убежище. Те трябва да бъдат наясно със своите права и задължения. А, и всичко това да стане в а, първата страна на приемане. Също така смятам, че че трябва да подсигуриме спазването на най-добри, на интересите на, де, на де, децата и те трябва да и ако и да има възможност детето да остане също така в страната, в която е регистрирано и да се избегне допълнителното преместване на деца, защото те биват подставени. Те ще бъдат в опасност. А също така изнесах изменения с а, а, това а, механизма да не бъде задържителен и също така да има примерни цифри, а не задължителни а, цифри да, да се наложи на държавите членки да приемат а, бежанци и да, получа, да бъдат санкционирани за това, че не го правят, а, според мен е абсолютно неправилен подход и това в никакъв случай не е в интерес на солидарността. Но бих искал също Но, както още веднъж казах, благодаря на Сесилия за това, което е, направи и наистина ще продължим работата с докладчиците в сянка, за да послучим един, е, а, един задоволителен резултат. Госпожа Джин Ламбърт. Благодаря. Сега, нашият а, подход. Ние се опитахме да не внасяме изменения там, където можеше да постигнем съгласие. За, за... Що се от Що се отнася до санкциите, ние смятаме, че те са свързани с защитата на основните права. Сега тук важно, е, важно е проблема свързан с бремето, което понасят някои страни. Някои от тези, които се противопоставят на мерките за солидарност днес, утре може би ще имат нужда от помощта на другите. Е, така че това е нещо, което те трябва да осъзнаят също така. проблема, свързан с дефиницията на семейството. Някои казват, че трябва да имаме общ подход, но от друга страна при условията за приемане. Това е преразглеждане на директивата. До, до, до сега не сме успяли да се съгласиме относно да, да намериме съгласие относно дефиницията на семейство. Така че в случая на търсене на убежище, нека не забравяме, че това са хора, които са били изправени пред огромни трудности, минали са през опасности. Така че е, дефиницията за семейството може би не е нещо, което е много подходящо да търсиме точно в този случай. Същевременно е, е, е, е, е, е по-скоро да наблегнем на семейни връзки или на по-тесни семейни връзки, защото ако ли, едно лице може да докаже, че има семейни връзки в дадена страна, би трябвало да може да остане там. Сега, ако искаме наистина да интегрираме беженците, ако искаме хората да продължат да живеят в а, дадена страна и да имат един нормален живот, ще трябва да имаме някакви общи критерии за интеграция, свързани с е, езици, образования, е, семейни връзки и така нататък. Това е, това е начина да помогнем на тези хора наистина да се интегрират в дадена държава членки. Също така държавите е, членки и, са, и, сам, и, сам, и самите лица трябва да имат възможности в някаква степен да избират къде да отидат, защото в крайна сметка хората не са една колода карти, които се раздават. Също по процедурата за допустимост подкрепяме казаното от докладчика. Защото а, прекалено много бреме е наложено на страните, е, в които бежанците влизат първата страна на, на прием на бежанците. Така че средства. И бихме искали цел, цел, цялата система да стане много по-ефективна, за да може не, за, за, за, за да няма в, в последствие желание за а, променяне на решението на, на първата страна. Господ... Лаура Феррара. Бене. Аз замествам колегата Лаура Ферара. Тази точка има преди всичко голямо политическо значение. Това не е само чисто технически въпрос. При реформата на Дъблин се поставя на карта политическото доверие в Европейския съюз. Ние сме внесли много изменения, в които изясняваме нашите позиции по отношение на този регламент. Например, ние заличаваме критерия, съгласно който за проверка на молбата за обежище отговаря държавата, в която първо е влязло лицето. Това всъщност доведе до сегашната система и ние заменяме това с препратка към страната, където лицето подава молба за обежище. Компетентната държава е тази, в която някой има семейни връзки, въвеждаме бърза процедура за събиране на семействата – тя трябва да бъде приключена в рамките на един месец преди да бъде трансфериран молителя. Ако някой няма семейни връзки в Европейския съюз, трябва да се задейства механизъм, който да даде възможност за равномерно разпределение на кандидатите за международна закрила на територията на целия Европейски съюз. Всички държави членки трябва да изпълняват задълженията си, за да не се стига до явления като тези в миналото. Необходими са ни квоти на базата на специален механизъм за разпределение, като трябва да се вземе предвид БВП на съответната страна, степента на безработица, според нас също. Ние не искаме молителите да бъдат разпределени на случайен принцип, трябва да се установи дали имат някакви културни или социални връзки с съответната страна или пък определени умения и познания, като да речем по съответния език. Ние смятаме, че трябва да се спрат плащанията от Кохезионния фонд, когато държавите членки не участват в механизма за преразпределение ако не налагаме санкции, всичко просто ще си остане на хартия. Още веднъж по позицията на докладчика Викстръм, ние смятаме, че не следва да приемаме основният критерий да остане държавата, в която първо е влязло лицето, защото това доведе до там, че цялата система на убежище се срина през последните години. един непостоянен механизъм за преразпределение не е решение. Необходим ни е механизъм, който ще функционира и в случаите, в които системите са поставени под силен натиск. Не трябва да приемаме мораториум върху изпълнението, не трябва да се забравя, че не следва да се предвиждат е, преходни периоди за адаптиране на системата, защото тя съществува от много години, имам предвид системата за убежище. А ако сега не действаме, сме изложени на опасността да попаднем в същата ситуация, в която разпределението не беше прието от повече от няколко хиляди кандидати за обежище. Ние проявяваме готовност да сътрудничим на докладчика, да окажем съдействие защото се надяваме, че след няколко проваления опита накрая ще постигнем успех. Необходима е конкретна позиция, защото в противен случай наистина ние ще загубим всякаква форма на доверие по тази тема. Благодаря. Now, е, Председателката. благодаря. Изчерпахме списъка на докладчите в Сянка. Сега давам думата на представители на Европейската народна партия, господин Ленарц. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че в край на края ще е много тъжно, че това предложение е на лице, Ясно е, че солидарността, за която говорих е, много хора тук, не е на лице. Аз не съм фен на задължителни квоти за разпределение на бежанци или търсещи убежище в Европейския съюз. Но аз мисля, че през предходните години стана ясно, че при доброволно разпределение нямаше солидарност трябва да направим нещо, за да сме сигурни, че адекватното разпределение на отговорността действително става на европейско ниво. Има въпрос по нещо, може би е тъп въпроса, но все пак. Когато говорим за е, схемата, е, референтната схема, е, броя на лицата, които са ефективно разпределени в държавите членки, трябва да се добави към търсещите убежище за целите на изчислението. Не знам дали потенциално това не е начин да се върнем към е, де-факто задължителна система в Европейския съюз. Комисията ще отговори. При определена хипотеза, примерно зелените спечелят изборите в Унгария до година и решат е, да разпределят 200 е, хиляди в Унгария. Това може да бъде цел за изчислението. Те задължително ли ще бъдат презаселени в други държави членки? Аз е, съм съгласен, е, че трябва да се имат предвид тези изчисления за презаселване, но крайният резултат, към което се стремим, не е правен език и за това той трябва да се изясни. Високо ще, го, ще оценя това. Е, мисър Радев. Господин Радев. Госпожо председател, Европейската комисия имаше уникална възможност да предложи коренна промяна на европейското законодателство за убежище, за която ние в Европейския парламент настояваме от години. Система, която да бъде в полза не само на кандидатите за международна закрила, но най-вече на държавите членки по външните граници на Европейския съюз. За съжаление обаче предложението на Европейската комисия не отговори на тези очаквания. Затова ние внесохме изменения, които да премахнат тежестта от държавите членки по външните граници, като България, Гърция и Италия, да бъдат отговорни за прием и обработване на молбите на хилядите мигранти, влизащи през границите нерегламентирано. Също така с караните промени настояваме да бъде премахната възможността за връщане на бежанци обратно в страната на първо влизане, когато те са отишли в друга държава членка. Разбирам притесненията на други държави относно така наречената вторична миграция, но в същото време е недопустимо 4-5 държави членки да поемат отговорността за хилядите мигранти, идващи в Европа, а останалите дори да не предоставят необходимата техническа помощ и да отказват да приемат бежанци. Затова призовавам докладчика и докладчиците в сянка, когато изготвят компромисните изменения, да създадат система, която да е функционираща в полза на най-засегнатите от миграционната криза държави членки и най-накрая да доведат до така търсената от нас промяна на системата Дъблин, която се доказа, че не работи в случай на голям миграционен натиск. Благодаря ви за вниманието. Хъсменова. Госпожа Хюсменова. Благодаря, господа. Първо искам да поздравя нашия докладче госпожа Сесилия Викром по работата и по това тежко досие. Няколко пъти, по-скоро много пъти в нашата комисия Либе сме изтъкнали необходимостта от една комплексна уредба във връзка с въгли, Дъблин, защото това е проблем, който обсъжда много през, следващ, през изминалите години криза на солидарност, последва бежанската вълна, също така липса на диспропорционално количество бежанци в някои държави, като Гърция, Италия и е, България. И по тази причина аз се надявам, че новите правила, които ние обсъждаме, няма да допуснат същата грешка и е, наистина ще дадат възможност за споделяне на отговорността, тъй като съм граждани на засегната страна, една от точките за влизане в Европейския съюз, аз апелирам предвид нашето специфично географско положение, това да се вземе предвид във всички системи за предоставяне на убежище. Е, и държавите членки на Европейския съюз е, трябва да имат достатъчна яснота за регистрираните лица, обаче страните по периферията нямат такива цифри. За това аз апелирам е, страните по периферията да получат такива данни за мигрантските потоци. Освен това, прагът от 150% предвиден за задействане на механизма за коректно разпределение на кандидатите за обежище не е е много удачен, защото всъщност дава възможност да колабира цялата система за обежище и всъщност става дума за превентивна мярка, заменена с мярка за борба срещу нанесените вреди. И последната точка, която не е последна по важност, аз предлагам в случай на молба за обежище, когато мигрантът е изпратен в трета страна, постоянната отговорност на държавите членки е, трябва да бъде приключена, е, защото става дума за е, един и същи кандидат за обежище, който е подал на много места молба за обежище и това всъщност няма никаква економическа и процедурна логика. Благодаря. And uh, person... Госпожа Кионга, последна. Благодаря. Аз смятам, че ние наистина трябва да имаме предвид, че когато говорим за предложение за реформиране на Дъблинския регламент, това само по себе си представлява напредък и ние не трябва да пропускаме този момент. Днес ние имаме отговорността, изправени сме пред отговорността да променим радикално дъблинския регламент. Обаче установявам, че това не е факт. Аз е, желая много по-амбициозно предложение. Като парламент ние имаме задължението ясно да отговорим пред гражданите и също така е, пред е, страните, които са първите страни, които, в които влизат мигрантите. Днес ни е необходим радикален поврат. Ние не можем да продължим да действаме по същия начин. Не са достатъчни малки, незначителни корекции. Трябва да променим цялата система. Необходима ни е централизирана система. Европейския парламент трябва да изиска по-амбициозно предложение и да работи в тясно сътрудничество с държавите членки за постигане на тази цел. Аз имам задължението да посоча, че принципът е, на солидарност, който е заложен в договорите, никога не се прилага в неговата пълнота. Трябва обаче да се прилага, защото иначе няма да се справим с бежанската криза. Няма достатъчно солидарност между държавите членки. Миналата година ние приехме резолюция за цялостен подход и в нея поставихме искане за централна система. Това е моята непроменена позиция. Всички изменения по предложението трябва да се концентрират върху създаването на централна система. Не са ни необходими повече корекции, времето обтече и повече корекции наистина не са необходими. Необходим е поврат. Трябва да намерим решение, защото колкото няма достатъчно е, легални пътища за миграция, затова трябва да има една ефективна система за защита на тези лица. Имаме огромна отговорност и този шанс ни се предоставя и ние като парламент не трябва да го пропускаме. Наистина ни трябва радикална промяна в курса. Следващият оратор. Бих искала на първо място най-напред да благодаря за ангажираността и за дълбочената работа на докладчика Сесилия Викстрам. На всички ни е ясно колко трудна е работата по това ключово досие. Искам и аз също да наблегна на това, че ни е необходим конструктивен подход за реформиране на дъблинската система в дух на солидарност, отговорност и решимост за устояване на общите ни европейски ценности. И това не трябва да бъдат само думи. Този доклад е един повод той да бъде подплатен с конкретни мерки. При разглеждането на измененията, които предлагаме, следва много ясно да бъдат отчетени нуждите на държавите на първа линия, които имат външни граници и които са част от миграционните маршрути, идващи от конфликтните зони. В тази връзка бих искала да наблегна на пет елемента. Най-напред определяне на компетентната държава членка за разглеждане на молби за убежище – следва наистина да бъде преосмислен принципът, че отговорна за разглеждането на молбата за убежище е държавата на първо влизане. Вече станахме свидетели на това как общата европейска система за предоставяне на убежище бе парализирана, когато се базира на този принцип. За да бъде системата по-устойчива и справедлива, е важно отговорността да бъде поета от държавите на първо подаване на молбата, а не само от държавите на първо влизане. Постоянната отговорност. Неприемливо е държавите членки да носят постоянна отговорност за дадено лице, подало молба за убежище, дори и след като то напусне тяхната територия за дълъг период от време. Ето защо предлагаме клауза за прекратяване на компетентността на дадена държава членка в случай, че кандидатът напусне територията на тази държава за повече от 3 месеца. Прага за активизиране на коригиращия механизъм. Тук ще разчитаме наистина на това както и досега в много конструктивен друг, докладчика да работи в посока на промяна на дадената за инициална цифра 150%. Четвърти елемент – клаузата за финансова солидарност. Категорично смятаме, че този подход е нецелесообразен и настоявам, аз също ще бъда от хората, които ще отстояват позицията за премахването на клаузата за така наречената финансова солидарност. В същото време държавите членки трябва да имат право да отказват да приемат кандидати за убежище при непосредствена заплаха за сигурността. И още един елемент. В момента текат преговорите за системата за влизане и за излизане. Това е стъпка в посока постигане на оперативна, оперативна съвместимост на информационните системи на Европейския съюз и в същото време ефективен механизъм за предотвратяване на вторичните движения на кандидатите за убежище. В тази връзка предлагам възможността при разглеждане на молбата за убежище, подадена в дадена държава членка, да е възможно извършване на проверка на кандидата за убежище съобразно член 25 на Entry-Exit System, достъпа до данни с цел установяване на самоличност. Това са пете основни групи, на които днес исках да наблегна. Има още няколко ключови аспекта. Благодаря на колегите, които също взеха отношение по, по тях. Предстои ни още много работа, за да бъдат намерени нужните компромиси по реформата, но вярвам, че само ако се обединим около разбирането, че само единни общоевропейски действия могат да бъдат ефективни за преодоляване на настоящата миграционна криза, може по-лесно да извървим дългия път за създаване на устойчива европейска система за предоставяне на убежище. Благодаря ви. Благодаря. И сега, преди да дам отново думата на докладчика, искам да чуеме комисията и съвет. Господин Мир от е, Диджи Хом. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря я на докладчика, госпожа Викстрън, за много важният проект доклад, който бе внесен преди няколко седмици. Благодаря и на всички онези, които внесаха над хиляда изменения към предложението на комисията. Това показва, че наистина темата е много сложна, но същевременно много значима, както много от вас го подчертаха. Комисията в момента разглежда внимателно измененията и както ще проследи и е, вашата работа по-нататък. Преди година, през април миналата година, комисията излезе с е, съобщение, в което бяха описани пропуските в е, общата система за убежище и дъблинската система, е, как, както при самата и концепция, така и е, функционирането и особено невъзможността да се справи с е, големи потоци и както и е, тромавите процедури, както и проблеми, свързани с промяната на отговорността при, в някои условия, бреме, бремето, което понасят фронтовите държави, т.е. тези, които са на външните граници на Европейския съюз. Всички тези фактори доведаха до вторична миграция вътре в Европейският съюз и на практика доведаха до невъзможността да се прилагат правилата. Комисията реши, че регламента е, не може да функционира устойчиво и излезе с ново предложение, които са в духа на измененията и и включително въвеждането на корективен механизъм, който да облегчава държавите членки а, при постигане на известен брак, брак на е, мигранти спрямо населението и БВП на съответната държава членка. Междувременно бяха проведени дискусии в е, съвета по този на тази тема, както и други дискусии на много високо равнище. Надявам се, че обща позиция ще бъде постигната в съвета. Надяваме се, че в обсъжданията, че в последствие ще има преговори между парламента и съвета. При всички случаи необходима системата да бъде справедлива, за да бъде устойчива, но трябва да бъде и балансирана. Необходимо е да се направят компромиси от всички страни, но комисията е убедена, че това ще се постигне. И още да, да отговоря на въпроса на господин Ленърс тъй като той ни отправи директен въпрос. Да. Предложението комисията включва справедливо разпределение, което, в което не се вземе само предвид броя на търсещите убежище, а включително и бройката на хората, които ще бъдат а, презаселени. Тъй, тъй като това ще, ще даде една по-цялостна картина за бремето, което е, понася тази страна, а също, също, същевременно това ще насърчи държавите членки да процедират на презаселване. А, господин Ленарс, комисията не смята, че една държава членка може, примерно, едностранно да реши, че ще презасели толкова-толкова хора, които след това биха могли да бъдат преместени в други държави членки. Но също времено комисията е направила предложение за регламент за презасел... презаселване и включително и на стоки. И когато всичките тези три е, нормативни акта биват финализирани, ще имаме една много по-ясна картина за е, възможните сценари. И сега господин Абела или госпожа Абела от председателството имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка относно на напредъка при изработване на измененията. Аз и преди това съм обяснявала начина на работа, който си прилага в съвета. А наистина вашата дискусия ще даде възможност на съвета да помисли за а, цялостната концепция. Благодаря ви. А сега давам думата на Сесилия Вистром, която да направи един анализ. Благодаря, госпожо председател. Не съм очудена от вашето изказвания. Е, никой не можа да ме изненада. Това изненадва ли ви? Ще работим по компромисните изменения, за да може текста да бъде последователен и стабилен. Искам да подчертая на колегите, които не са част от моя екип по преговорите, за пръв път Дъблинския регламент сега се обръща към инструмент за солидарност. Ние искаме да облегчим бремето на държавите, е, които са на границата на Европейския съюз. Мисля, че това е кристално ясно в моя доклад трябва да бъде същински европейски отговор на европейска ситуация, е, която е, ние ще постигнем само ако останем едини и ако работим съвместно. Господин Ленърц е, постави пръст на проблема. Той каза, ние опитахме с съвета, с доброволни схеми, като директивата за време на закрила. Обаче така или иначе не натиснахме спусъка. Сега трябва да вървим към справедливост справедливо разпределение на отговорността между всички държави членки. Ние сме променили някой от безпокойствата, изразени от, дори бих казала, всички безпокойства, изразени от българските колеги. Е, примерно, аз съм занижила прага за активиране на корекционния механизъм е, 150% по предложението на комисията, до 100% в моето предложение и трябва да се сведе до 75%. Така че ключовите елементи за мен и аз мисля, че мога да говоря от името на всички докладчици в Сянка е, ще се опитаме ли да създадем система, която е неутрална. Пак се връщам към това, което каза Джин. Е, днес е, грани... страните на границата Италия и Гърция, но утре това може да е Полша или Литва, е, страни на нашата източна граница или в Близкия изток Кипър, който е само на стотина километра километра. Е, така че ние трябва да отидем отвъд конкретната обстановка, когато е написано предложението, а именно кризата през 2015 година. Е, ситуацията може да бъде съвършенно нова и отговорът трябва да бъде изцяло европейски. Само по този начин можем да създадем система, която да е солидна, да бъде устойчива на натиск и променя действителността на място. Е, до момента сме претърпели неуспех. Сега имаме уникалната възможност да променим това. Вярвайте ми, е, Европейски съюз се нуждае от това. Е, залога е много по-голям. Става дума за доверието в Европейския съюз. Ние ще се опитаме да направим всичко, което е по силите ни. Е, благодаря на всички вас. Ние ще продължим диалога помежду си, когато търсим компромиси. От сърце е, ви благодаря за всички положени усилия, за всички изменения. И е, сега за Велик ден, а не за Коледа. Вижте, аз напредвам във времето. Идете си за Велик ден, починете си, вдъхновете си, направете нещо хубаво и не мислете за политика, за да може, като се върнете след Валигненската вакансия, да имате нови сили за съвместна работа. Честит Великден и приятна вакансия! Председателката, благодаря. Благодаря ви за пожеланията. Сега Пристъпваме към следващата точка от дневния ред, 15-та точка, установяване на общ списък на Европейския съюз за сигурните страни на происход за целите на общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила. Скъпи колеги, The next point on the agenda is the state of play of the negotiations of the Искам да видим докъде сме стигнали. Докладчик е госпожа Силви Гийом. След... Ще е, имало е среща с докладчиците в Сянка през последния месец съвета е съобщил за голяма изненада решението си да суспендира дискусите по този въпрос, е, като възнамерява да продължи дискусията върху общ списък на сигурните страни е, и както съ, като съпредседател на Комисията по граждански свободи, аз мога само да съжалявам за това решение. Става дума за нашите институционални е, задължения. Е, то не е в дух нито на договорите, нито на общата практика. Юлиан Мейн е разработила работен документ и е изготвила и е изложила своята позиция. Първо давам думата на докладчика, после на Малтийското председателство и после на докладчиците в сянка. Госпожо Гиом, имате думата. Благодаря. Е, Благодаря ви. Бих искала да ви опиша Дискусите, които сме водили по тази тема за така наречените процедури за предоставяне на международна закрила. Това може да има последици както за съдържанието, така и за медиите. медиите. Исках, искам да ви припомня, че през юли 2016 година приехме една позиция и започнахме разговори с съвета, като получихме временен мандат и е, частичен мандат, който изключваше седемте сигурни страни, 6 от е, Западните Балкани, плюс Турция в очакване на а, допълнителни следния. Имахме стратегия, която почиваше на четири елемента. Първо, взаимодействие между националните списъци и европейският списък, е, методология за определяне на сигурна страна, механизъм за суспендиране, ако е, в сигурна страна се случи нещо, както и основните права на е, съответните търсещи убежище. Организирахме няколко заседания и две два трилога, имаше е, доста е, така напредък относно списъците и механизъма за суспендиране. Тоест, начина по който се суспендира е, дадена страна и се изважда от списъка, след като има промяна в ситуацията. Имахме обаче малко проблеми относно хармонизирането и основните права. За разлика от нас, съвета искаше и продължава да иска, според мене, да има е, да, да, се пази и е, националните листи и европейските списъци. И това ще доведем възможност за създаване на списъци в страни, в които няма такива съвета не иска да разглежда процедурните последици от понятието а, сигурна страна, а иска да ги разглежда в рамките на регламента сам. Аз лично и всички тези, които споделяха моето мнение, считаме, че е трудно да се, създава, да се създаде европейски списък без да предвидиме съответните последици за тези, които търсят обежище. Понятието а, сигурна страна на происход ще се превръща в задължително условие, а до сега това, това беше е, не задължително условие. До 2016 година имаше е, баланс в нашия подход и затова решихме да не променяме своята позиция. Знаехме, че а, обсъжданията ще са трудни. Очаквахме и информацията от а, службата за а, бежанците. През феврари получихме тази информация, която ни беше необходима за изработване на списъците. Докладите на службата са независими, много богати и много е, съдържателни. Няма, е, няма обаче двусмислено тълкуване относно Турция. Постепенно трябваше да не продължаваме дис, дис, дискусия, която само щеше да отслабне нашите позиции. За това заедно с докладчиците в Сянка. Искахме да приключиме дискусията, знаеки, че най-вероятно няма да постигнем кой знае какъв напредък и че няма да можем да превъзмогнем блокирането. През март 2017 година председателството каза, че държавите членки не желаят да преговарят и го прехвърлят върху процедурният, дискусиите върху процедурния регламент. Същевременно обаче председателството каза, че ако няма напредък по регламента, можем да се върнем към старата дискусия. Така че ще видиме какво ще стане в този момент. В заключение, не, е, аз... В заключение, наистина, не трябва. Наш приоритет е нашата позиция да бъде отстоявана, тъй като решението бе взето с голямо мнозинство тук в комисията и след това да превър този работен документ да бъде публикуван на е, сайта на парламента. Това всъщност вече е направено. И да предоставим на госпожа Ферара е, основа за по-нататъчни преговори относно сигурна трета страна. Ще работиме е, в тясно сътрудничество с нея през следващите месеци и бих искал да благодаря на докладчиците е, в сянка, както и на моите лични асистенти, които свършиха огромна работа в хода на преговорите. Това беше по тази тема. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Анна Бер от името на председателството. Благодаря дами и господа, за, въз, за възможността да обясна позицията на съвета. Първо бих искала да благодаря на а, докладчика, докладчика Сянка и словашкото председателство. Въпреки всички усилия се стигна до е, невъзможно да се продължат а, дискусиите относно а, происход, трета страна, сигурна страна на происход, като целта беше да дискусията да продължи в един по-широк контекст за регламента. Доклад, дък, докладчик обе, обясни е, работата и напредъка, свързан с методологията и механизма за суспендиране. Предложението на докладчика беше представена на съответната работна група на съвета и бе е решено преговорите да продължат в рамките на регламента за трета за страна, за сигурна страна на происход с цел по-голяма последователност и кохерентност. Госпожа Ферара в, каче, в качеството си на а, докладчик по регламента е получила мандат за да продължи а, преговорите в рамките на трилог по регламента. Възможно е следващото е председателството да преразгледа това решение обаче, аз си отбелязвам позицията на докладчика и ще, ще предам тази позиция на подготвителната група по този въпрос в съвета. Благодаря. Нямаме докладчици в сянка, така че давам думата на госпожа Мецола. Аз замествам Рашида Дати. Първо, общия спит за, за сигурни страни е един инструмент, който може да се използва от държавите членки. Ние продължаваме да подкрепяме създаването на подобен списък и, се, е, и съжаляваме, че не е могло да, пос, да се постигне съгласие. А ние пожелаваме много кораж на нашите колеги. Това, че процедурата, която се използва, е доста необичайна. Все още обаче не, не, не е сигурно дали ще се постигне споразумение. В такъв случай ще, може ще може ли да се създаде един общ списък. Госпожа Рашита да, да ти предлага своето сътрудничество и своята подкрепа за изработване на такъв списък. Благодаря, госпожа Мецола. Госпожа Кенга. Е, Благодаря. Аз съм абсолютно съгласна с това, което каза току-що Силви. Ние не можем да говорим за този регламент без да се занимаем с правата на човека. По мое мнение, тази точка е толкова важна, че не може да бъде приключена без да се предложи коректна дефиниция за приложимите критерии и посочените страни. Турция, например, беше спомената. Турция непрекъснато нарушава правата на човека, също така и основните свободи и Турция да се означи като страна по происход, според мен е тема, по която трябва да се говори. Надявам се, че в рамките на дискусията по директивата за процедурите могат да бъдат отбелязани успехи. Според мен, спазването на правата на човека и респект спрямо личността трябва да се постави в центъра на това разглеждане. Сега комисията. Uh, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Комисията оставя предложението на масата, така че сега с законодателя трябва да прецени какво да направи. Председателката, благодаря. Госпожо Албио, имате думата. Благодаря. Списъка на сигурните страни е основен елемент, ключов елемент на цялостната политика на убежище на Европейския съюз. Нямаме такива списъци обаче, но имаме пример как действа комисията и съвета. Турция е, се смяташе за, за сигурна страна, но се оказа, че в тази страна деца работят от 10 годишна възраст. Сигурна страна се смята и Афганистан, защото там могат да бъдат връщани беж, бежанци. А това е страна, е, в е, която 2001 година има само насилие и война така че Европейската комисия не не е поела отговорност и ние не можем да изпълниме своите ангажименти по, по силата на международните конвенции и договори. И тук се оказва, че сигурната страна се превръща в е в нещо, което е просто на пазарлък. Ние смятаме, че не трябва да се създава такъв списък, тъй като а, тъ, подобен списък ще бъде в пълно противоречие с разпоредбите на Женевската конвенция. Благодаря. Докладчика. Искате ли да приключите с няколко думи този дебат? Euh, Съвсем набързо. Първото, което трябва да посоча, че става дума за грешка, в това досие трябва да избягваме грешките от стратегически и концептуален характер. И аз мисля, че без да отивам твърде далече в моите обяснения, са допуснати някои стратегически грешки при съставянето на това досие. Първо, да се отеглим от това досие няма да промени нищо, няма да решим проблема, трябва да се срещнем с реалността и след това трябва да е, имаме увереност. Аз смятам, че екипът по този регламент трябва да прояви решимост, както и с общия списък на Европейския съюз на сигурните страни по происход. Това е, госпожо председател. Hey, thank you, thank you. Председателката благодаря. Благодаря на всички за изказванията. Дискусията беше много интересна. Пристъпваме към 16-та точка от дневния ред. Е, имаме 20 на минути Колеги, на 15 юли 2016 година Европейската комисия ни запозна с предложение за решение на съвета за многогодишна рамка за Агенцията за Европейски съюз с основните права за периода 2018-2022. Многогодишната рамка, е, която се приема на всички 5 години, предполага какви са действията на агенцията. На 28 ноември съвета прие проекто решение и той, това решение трябва да бъде прието окончателно от съвета и от Европейския парламент съобразно 250 член от договора. От, на, на, Днес е, госпожа Млинар ще ни запознае с е, нейните проекто предложения. Госпожо Млинар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искала да благодаря на Малтийското председателство за техния ангажимент. Искам да благодаря на Комисията за сътрудничеството и на докладчета Сянка за подкрепата. Многократно е било посочвано, аз от все сърце съжалявам за липсата на съгласие в съвета за включването на тематичните теми полицейско и съдебно сътрудничество по е, наказателни въпроси в новата рамка. Е, е, е, включването на полицейското и правното сътрудничество в многогодишната рамка ще отрази на нуждите на място, но ще даде възможност на агенцията да направи цялостен анализ на нейните инициативи и областите, е, които е, са е, от всеобщ интерес. Аз отправям сигнал за това, че Европейския съюз се отнася с внимание към основните права при полицейското и правно сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Трябва да се стремим към това. Всички граждани и общността в защитата на човешките права наблюдава действията на тази агенция. Но при отсъствие на нова многогодишна рамка в началото на 2018 година агенцията може да работи само по специфично искане на институциите, но не и по нейна собствена инициатива. Това не е в наш интерес и трябва да се избегне. Е, е, ако се сложи такъв механизъм, без да се подробва работата на агенцията, ние започваме диалог с съвета и с комисията и е, искаме да се постигне съгласие всички институции е, да се отнесат много е, внимателно към тази агенция, като я финансират както трябва. Първо да се замени е, позоваването на Европейска общност, като се замени с Агенция за Европейски съюз. Когато говорим за Европейски съюз, да се разширят правомощията по основните въпроси, по третия стълб полицейско сътрудничество и на трето място да се подобри сътрудничеството с правителствата в работата на агенцията. Съвета и комисията трябва да е, изработят декларация, която да се приложи към решението на съвета. Аз е, е, е заедно с докладчите в Сянка искаме резолюция на съвета и на комисията до май месец. По този начин комисията ще може да е, изрази становището си едновременно с други институции. Председателката благодаря. Е, бих искала да се обърна към е, госпожа Луиза Блинко е, да се изкаже от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо, за това, че ми предоставите възможността да се изкажа. Искам да направя следното заявление от името на Европейската комисия. Европейската комисия е, съжалява е, по това, че не се постига споразумение по включването на нови теми, и именно полицейско и правно сътрудничество е, по наказателно-правни въпроси в многогодишната рамка за агенцията. Комисията ви напомня, че след влизането в сила на Лисабонския договор, полицейско сътрудничество и правното сътрудничество по наказателно-правно въпроси са станали част от европейското право, т.е. те се покриват от е, правомощията на агенцията. Както всички е, останали е, области от компетенциите на Европейския съюз, както е посочено в съответния член но в решението на съвета не се предвижда многогодишна рамка за агенцията от 2018 до 2022. Агенцията може да продължи да работи в тези области по искане на Европейския парламент, на съвета или на комисията по член 5 3 от същия регламент на съвета. Но като се има предвид разширението на външната дейност на агенцията през 2017 година, комисията се запозна с доклада за оценка, препоръките на парламента на съвета, на ЕКОСОК и на комитета на регионите. Всичко е публично достояние. След този доклад за оценка, комисията може да направи предложение за промен е, в е, регламента 160-2007, ако прецени, че това е необходимо, е, съобразно съответния член на европейските договори. Благодаря ви. Председателката давам думата на госпожа Катерини Мизагрума за Малтийското председателство. От името на председателството искам да благодаря на председателството и на докладчика Становището на съвета за ФРА, Агенция за основните права. Съгласно член 38 на регламента, комисията направи оценка на оценката на въздействие и ще излезе с предложения за изменение в регламента, такива каквито смятат, че е необходима. В този контекст съвета ще разгледа предложението за изменение на регламента, които ще бъдат внесени от комисията, включително включит, включително и тези, които биха имали за цел а, включването на сътрудничеството на поли, полицейски и праворедни органи. Благодаря ви. А сега започваме нашия дебат. Госпожа Мецола от НП. Благодаря. Аз замествам господин Менар. Благодаря на госпожа Млинар. Агенцията за основни права е много важен елемент от а, из, работата на институциите, като допринася със своята компетентност и експертност. За момента се смята, че няма правно основание за изменение на нейната работа. Същевременно обаче ние под подкрепяме казаното от докладчика и смятаме, че трябва да се постигне съгласие с благодарение на доброто желание, изразено от всички институции. Госпожа Зипъл, благодаря. За съжаление, нашия докладчик в сянка отсъства. Така че ще взема думата от нейно име. Благодаря на докладчика за това, че изработи проекто препоръката и взе е, предвид е, е анти, е, е антиромизма и дискриминацията в предвид, както и другите предложения, свързани с интегрирането на ромите. Ние приканваме съвет, съвета и комисията да излезат с обща декларация относно а, разширяване полето на действие на Агенцията за основни права включването на полицейското и съдебно сътрудничество в нейните дейности. Под, а, подкрепяме решението, предложението на докладчика да дадеме съгласие, ако двете институции спазват своите ангажименти. Господин Скрипет, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички от тези, които работиха по това досие. Е, Екаре подкрепя съвета на предложението на позицията на съвета да не се променя полето на действие на агенцията защото смятаме, че за сега работата на тази агенция е ефективна и знам, че докладчика добавя някои условия за по-нататъчната работа на агенцията, особено за разширяване на полето на действие. Ние няма да подкрепим това нейно предложение. Госпожа Луначек, благодаря. И аз бих искал да благодаря на докладчика, който има за цел да постави съвета под натиск за да се включи съдебното и полицайско сътрудничество в полето на действие на агенцията. Ние смятаме, че това е правилно. Но първо исках да, да кажа, че ние наистина подкрепяме цялата дейност на ФРА, защото това е една агенция, която е много компетентна, работи експертно И се радвам, че а, повече, повечето сме единодушни за това, че, тази, че не може да се игнорира ролята на тази агенция, която предоставя много ценна информация, особено за онези е, чувствителни проблеми, като положението на ромите, търсещите обежища, положението на децата и така нататък. Така че просто не бихме могли да вършим е, е, добре работата си, не само в нашата комисия, в цял Европейски парламент, без помощта на тази агенция. Ние като зелени бихме искали тази агенция да има по-голям е, и по-разширен е, мандат. Така че ние е, подкрепяме приложението, което сте договорили и се надявам, че в е, близко бъдеще а, полицейското сътрудничество и съдебното а, сътрудничество в а, ще бъдат включени в мандата на агенцията господин или госпожа Спиде. Ринграцио Ангелика Мнинер. Благодаря на Ангелика Мнинер. Аз подкрепям изцяло препоръките, които бяха представени в нейния проект доклад. За мен те са от основно значение, както за докладчика. Първо, смятам, че е абсолютно необходимо агенцията да може да включи в своите дейности като например СФП, интеграцията и социалното включване на ромите и че в този случай агенцията би могла да подкрепи борбата против антициганизма, това негативно отношение към ромите на базата на социалното им изключване. Аз мисля, че е, трябва това да се включи в многогодишната рамка, като тематичен е, комплекс е, в рамките на правната рамка. Става дума не само за гражданско-правни, но и за наказателно-правни аспекти. Това дава възможност да се включат важни въпроси в дейността на агенцията, въпроси важни за вътрешната сигурност, като борба срещу масията, срещу измамите, тероризма и така нататък. И имам предвид законодателните и политически предложения на Съюза за борбата срещу тероризма. Смятам, че тук е, трябва да се вземе предвид е, и защитата на личните данни, на личното пространство, правото на а, е, правата на бежанците, възрастни и малолетни. И а, аз изцяло потвърждавам, че а, неправителствените организации смятат, че а, агенцията трябва да а, провежда проучвания по тази тема. Аз се присъединявам към това. Искам да приключа, че а, е, съм е, изключително тъжна от е, факта, че в съвета не беше постигнато съгласие за включването на този сектор в програмата на агенцията. Но като се има предвид всичко това, аз смятам, че не трябва никога да се впряга коня пред каруцата. Аз съм абсолютно сигурен, абсолютно убедена съм, че трябва да убедим съвета и съм повече от убедена, че Ангелика може е, да направи това. Тя има необходимия потенциал. Имам предвид е, всичко това свързано с работата по убеждаването на съвета. Тя може да се ползва с моята безусловна подкрепа. Госпожа Кенге. Благодаря. Аз подкрепям изцяло тази дейност и е, също така подкрепям и позицията на нашата група. Но искам да припомня, на агенцията и на всички, които работят в този сектор, че днес да имаме добра стратегия за борба срещу расизма означава да признаем всички форми на дискриминация. И е трудно да се намери в литературата по тази тема нещо за тези, които имат африкански корени. Днес трябват специфични стратегии, трябва да дадем отговор на една категория по-специфична от нашата общност и как можем да я дефинираме. Може би чрез расизма и дискриминацията. Ако изключим само един от тези елементи, стратегията няма да има смисъл. Така че аз искам да насоча вашето внимание към тази точка. Е, сега, за лицата с африкански происход, е, знаете, че е, те много често стават жертва на профайлинга и ние трябва да вземем предвид всичко това като форма на дискриминация и трябва да се изправим пред реалността на расизъм спрямо лицата с африкански происход. Благодаря. Председателката, госпожо Млинар, искате ли да направите заключения? Благодаря ви за любезните думи и за подкрепата. Провала не е вариант, така че ще се опитаме да постигнем успех. Благодаря ви. Председателката благодаря. Искам да ви напомня, че Крайният срок за изменение е 20 април 2017 в 15 часа. измененията трябва да бъдат изпратени в думи, защото има формат, който е неприложим. Секретарията ще ви изпрати всичко трябва да бъде в формат Word. Благодаря ви и е, е, честит, честит Велик ден. Нали знаете, че продължаваме днес след обед? Да.